гости по трибуните. Преди повече от 60 години започна една тиха революция, която трябваше да промени нашият свят. Върху руините на Втората световна война бяха положени основите на един проект, който е уникален по своята същност в историята на човечеството. Врагове си подадоха ръцете, за да се помирят. Един регион, е, покрусен от глад и бедност, стана един от най-богатите вътрешни пазари на света и народите се освободиха от диктатурите и се обърнаха към демократичните ценности. Ние изградихме един социален модел, който е за пример. Заедно създадохме един модел, който ни позволява всеки ден да живеем по-бързо. Един модел, който въплатява в себе си свобода, солидарност, демокрация, мир. Всички тези неща се обединяват. Ние може да сме горе от това, което сме показали, което сме постигнали и трябва да го защитаваме. Никога повече война. Преди 60 години в това се заклеха мъжете и жените, които са преживели две световни войни. Раните още не бяха зараснали, къщите още не бяха построени след разрушенията. Но тези хора ам, се обединиха около, около една сюрреалистична идея, която изглеждаше като такава по това време. И те се обединиха около една а, тиха революция. Не да изграждат стени, а да премахват преградите. Не а, да се борят а, безкрайно с а, кръвния враг, ами да му подадат ръка и да му помогнат да станат. Не да се заклемяват а, а, виновните, ами да им се прости и да бъдат интегрирани, да не бъдат а, изолирани и затворени границите, а да бъдат отворени бариерите, да няма протекционизъм в националната економика, ами да бъдат обединени отделните национални економики, не по-отделно, ами заедно да изминем пътя към нашето по-добро бъдеще. В името на по-добро бъдеще за всички. Точно на този ден преди, 26, преди 62 години бащата на Европейския съюз Робърт Шуман каза, че това дело е акт на солидарност. Тогава, когато беше създадена Европейската общност за въглища и стомана. Необходимо да осъзнаем, че в Европа трябва заедно да живеем и заедно да действаме. Важно е да прозрем, че нашите интереси не могат да бъдат разделени от интересите на нашите съседи. Да прозрем, че сами сме слаби, а заедно сме силни. Това прозрение е създало един уникален модел, един уникален общностен модел в историята на човечеството. Един модел, който включва в себе си мир, свобода, демокрация, равенство, благоденствие и солидарност. Ам... Тези, които създадоха ам, европейските общности, тези хора проявиха голяма смелост. тази смелост да кажат, че можем само заедно да се справим. И не би трябвало днес да е трудно да проявим а, тази смелост а, предвид а, економическите а, проблеми и нарастващата безработица. Но като имаме предвид а, институционалните а, формирования на Европейския съюз и а, тези десетилетия на успех, не би трябвало да ни е трудно да проявим тази смелост. Нашите предци изградиха една Европа а, и започнаха от руините. Те изградиха една Европа, но живееха отчасти в бедност и глад. Тези хора а, бяха ветерани от а, войните, жените а, бяха вдовици и имаше такива, които се завърнаха от а, военни лагери след години на лишения и мъчения. Обаче те проявиха смелост и казаха, ние ще се обединим и ще действаме заедно, за да изградим новото бъдеще. Защо искаме ние а, а, все пак да се върнем а, към. А, към националните а, ценности. Защо тези центробежни сили ни разделят вместо да ни събират? Две от най-големите постижения на европейската интеграция са поставени под въпрос евро, еврото и свободното придвижване. Какво обединява Европа повече от това свободно да се е, придвижваме, да работим и да живеем без ограничения? Поколението Еразъм се радва на всички тези а, е, придобивки. Могат да се движат свободно, без никакви а, е, проверки по границата. И това всичко ние си мислим, че можем да го зачеркнем. Уважаеми дами и господа, не трябва да се връщаме към старите национални граници. По-скоро трябва да защитаваме общите европейски граници. Трябва да засилим шенгенски като пространство на европейско ниво. Това е решението на нашите проблеми. Нека да кажа нещо за еврото. Еврото трябваше да обедини народите, а сега изглежда е символ на, символ на национален егоизъм и символ на разделението. Връщането към националните ем, валутни единици би било катастрофално. Искаме ли в Нидерландия да плащаме в гулдени, в Германия в марки, в италянски лири, испански песети? Дали всеки в тази зала разбира, че нито една валута е конкурентоспособна. Ние можем да бъдем глобален играч с една единна валута. Ако има отделни валути, тогава ние ще изгубим нашето влияние. Само заедно, дами и господа, ще можем да продължим напред. Ние отдавна пледираме за бюджетна дисциплина. Обаче такава дисциплина изисква и пакт за растеж. Само, о, само заедно можем да предотвратим залеза на Европейския съюз и нарастващата безработица. Отдавна тук в парламента говорим за балансиран бюджет. Дами и господа, това е мое лично убеждение. Балансираните бю- бюджети са необходими, за да има справедливост между поколенията. Не мога да приема, да речем, че моят стандарт, жизнен стандарт се финансира по такъв начин, че моите деца и техните деца да плащат сметките за моят жизнен стандарт. Това не е справедливо. Deshalb brauchen wir Haushalt. Ето защо имаме нужда от бюджетна дисциплина. Това е, въобще не подлежи на е, въпрос. Но освен е, да пестим, имаме нужда от инициативи, които да стимулират растежа. Предлагаме да има нови е, източници на постъпления, какъвто е, е данъха върху финансовите транзакции, е, проектните облигации. Ние искаме да се избягва укриването на данъците. И така, дами и господа, ние ам, живеем в кризисни времена. И патриотите ще помогнат на своите страни, а не тези, а, които искат а, да се облагодетелстват от капитала. Знам, че на 23 май ще има извареден е, съвет. Трябва да сме наясно по какъв начин ще функционират инициативите за стимулиране на растежа и трябва да знаем какви средства ще трябва да бъдат предоставени. Дами и господа, ето защо Европейския парламент точно на този ден казва, че трябва бюджета да е балансиран. Европейският бюджет трябва да е разумен, но да не бъде съкръщаван. Бюджета на Европейския съюз е един бюджет, който се използва за инвестиции, чрез които се създават работни места. Този, който иска сега да ореже бюджета, той тогава урязва нашето общо бъдеще. Дами и господа, никой няма нужда от един пакет за растежа отколкото младите хора, защото младите в Европа ам, могат да станат а, жертва на тази економическа криза. Младите хора между 18 и 30 години, които срещах в Испания миналата седмица, всички са академици. някои от тях са с по три академични дипломи и всички от тях са безработни. Тези хора, тези млади хора не са отговорни за кризата, но те поемат тази висока цена. Цена, която беше платена за спасяването на банките. Младите хора ми казаха, ние приемаме, че 750 милиона евро са били изразходени за да стабилизира нашата економика. Но кога ще имате 1 милион за нас? Днес всеки четвърти европеец по 25 години е безработен. В някои страни всеки втори. Инвестициите в а, преквалификация и, а, и обучение е нещо свързано с, с солидарността, това, което искаше и Шуман. Трябва да предотвратим изпадането на Европейския съюз в рецесия. Ако постигнем това, това е истинска солидарност. Европа трябва да е силна и солидарна. Това трябва да ни е ясно, така че е, Европа да не изгуби своя, своята значимост. Ние искаме да подсилим е, европейската европейската политика. Трябва да използваме всички политически альтернативи. Това очакват хората от нас. Ние искаме а, да се застъпим за солидарността и искаме да, да се а, противопоставим на националния егоизъм. Трябва да има баланс между богати и бедни, малки и големи държави членки. Ние сме една общност на ценностите. Нашите ценности са в сърцевината на нашата идентичност. Ние искаме да поемем отговорност за света. Една година след арабската пролет, ние искаме да, ам, да бъдем партньори на тези страни по време на процеса на трансформация в а, страните им. Видяхте какъв а, оживен беше интерес а, към избо, а, интерес към изборите във Франция и Гърция. Това показва, че това, което се а, случва в Европа, се възприема като вътрешно политически събития, че всичко зависи едно от друго, че проблемите в една страна а, се преливат и в другите а, страни. Така че това показва, че решенията могат да бъдат намерени само когато а, сме обединени. Европейския съюз е най-успешният политически и економически модел на а, а, човешката история. През 50-та година беше сложено началото на плана Шуман. През 58 година беше създаден общият пазар с римските договори. И сега да се стигне до днес, когато 27 страни са част от Европейския съюз, 27 страни с 500 милиона граждани. Испания, Португалия и Гърция се оттърсиха от техните диктатури. Имаме тук колеги сред нас, които активно са участвали в тези процеси. Преди около две десетилетия падна Берлинската стена. Съветския съюз се разпадна. Всичко това доведе до обединението на Европа, на изтока и запада. По този начин се премахна изкуственото разделение на нашия континент чрез ам, желязната стена, желязната завеса. И така обединението на източните и на западни държави членки доведе до стабилизиране на Европа. Много граждани предвидиха, че присъединяването на всички държави членки ще промени Европейския съюз, но много малко предвидиха колко в положителна посока ще бъдат насочени тези промени. Тези страни донесоха своите исторически и политически особености, които ни обогатиха. Днес на този ден искам да кажа, че аз съм горд от това, че имах честа да наследя моят полски предшественик, господин Бузек, на този пост. Той показа, ние днес сме един кон- континент, който е силен, когато е обединен. В Европа споделяме общи цели – демокрация, свобода, солидарност и човешки права. Никога не трябва да забравяме, че трябва да се борим срещу потисничеството, трябва да се борим а, и за свободата, и, за, и демокрацията. Диктатурите в, в Южна Европа не са просто паднали от само себе си. Това е станало, защото хората са протестирали. В Източна Европа също имаше мирни протести от граждани. Те се противопоставиха на една покварена система. Сред нас има колеги, които са взели участие. И така, на 9 май ние трябва да изразим нашата благодарност към вас, защото вие сте пример за хора, които са се борили за свобода, за хора, които са се противопоставили на диктатурите в Европа. Е, за това напомнят и революционерите в Африка. За съжаление обаче, малко почет се отдава на революционерите в Европа. Значи, тези революционери промениха нашия свят за винаги. Европа показа, че става, че е, може свобода, справедливост, мир и солидарност да бъдат обединени. Обединяването на демокрация и справедливост, свобода и солидарност. Значи тези ценности да бъдат а, обединени, в, да, да бъдат обединени заедно и да излязат извън границите на една държава членка. Един модел, който включва в себе си здравно и пенсионно осигуряване. Модел, който включва в себе си еднакви шансове за всички. Един модел на парламентарната демокрация и модел, а, свързан с участието на, а, на гражданите. Освен това, този модел включва в себе си гражданските права. Един модел, който включва най-високите социални и най-високите екологични стандарти. Една система, в която няма детски труд и няма смъртно наказание. И е, създадохме такъв обществен модел, в който човекът заема централно място. Това е обществото, в което аз искам да живея. Надявам се и вие. Искам и моите деца и техните деца да живеят в такова общество. В такова общество, в което живеем днес, обаче няма гаранция, че това ще продължи вечно. Имаме нужда от едина Европа, така че да можем да защитим този социален модел във времена на глобализация. Не можем да приемем този модел за даденост. Трябва да се борим за него всеки ден. Днес, в Деня на Европа, трябва да си дадем сметка откъде сме тръгнали и какво сме постигнали. Историята го изисква от нас това. Да защитим това, което сме постигнали, защото то е една добра основа за осигуряване на едно стабилно, демократично и солидарно бъдеще за нашите деца. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря на тези, които ръкопляскаха. Сега от името на ЕНП господин Йозеф Дол. Уважаеми председатели, уважаеми колеги, днес ние честваме Европа. 9 май е особено важен в този деликатен момент на изграждането на Европа в економическо отношение и особено в политическо отношение. Често забравяме постигнатия напредък от нашите държави след подписването на декларацията на Шуман. Никога в нашата история не сме се радвали на толкова мир и просперитет, независимо от сегашната криза. Ние, европейците, пращаме висока цена, за да се разбере, че няма разлика между нашите съседи и нас. Ние имаме ценности на толерантност, диалог, солидарност, които са над индивидуализма. Уважаеми колеги, надигането на крайната десница не кара да бъдем по-внимателни. Нито десния, нито левия популизъм, е, популизъм имат място в Европа. Всички традиционни партии трябва да имат предвид, че нищо няма да спечелят, а, само ще загубят, а, ако а, се нахвърлят срещу тях. Трябва да се избягва демагогията, как в този контекст се намали демократичния дефицит в Европа. Европа преминава през труден етап. Решенията за бъдещето ще са решаващи за стабилността на нашата економика и за социалното сближаване на нашите държави. Кризата с дълга, атаките срещу общата ни валута на пазарите, които се виждат напоследък, ни карат да имаме предвид отклоненията в това отношение в много от европейските държави. Имаме фискален пакт, пакет от две мерки. Това дава възможност на Европа да коригира тези тенденции. Но ние сме едва в началото на тези усилия и не бива да отслабваме усилията ни. Това, което най-много ме безпокои в сегашния дебат, се отнася до оздравяване на националните финанси и растежа. Става дума за това да се гарантира растеж и тези, които я държат на едното, както и за другото, участват в общата валута. Реалността е, че ние можем да отделим растежа, устойчивия растет без намаляване на дълга и това ще стане толкова по-бързо, колкото по-силен е растежа. Реалността е, че мерките, водещи до растеж, не могат да са синоним на допълнителни разходи, за които нямаме средства. Реалността е, че най-задлъжняните държ... държави, тези, които правят усилия за добро управление, няма да проявят да са готови да проявят повече а, солидарност. Необходимо е повече инвестиции и растеж. Аз имам предвид за растеж, а, който не е изкуствен растеж. Има един начин да се постигне това, а именно да се подобри конкурентоспособността на нашата економика в глобализацията. Ние всички трябва да поемем своята отговорност и да изпълним поетите ангажименти. Ние знаем добре какво е необходимо да се завърши единия пазар, да се на, инвестира в изследванията и иновациите, за да отговорим на нуждите на економиката на 21 век, да намалим административната тежест върху малките и средни предприятия и економиката като цяло, да оздравим публичните финанси, за да гарантираме растеж и да създадем работни места за в бъдещето. Шуменовата декларация създаде нов път за Европа. Днес повече от всякога ние сме свързани едни с други, ние сме солидарни, отговарни едни пред други, което означава бюджетно сближаване. Това се осъществява вече, но това изисква и фискално и социално сближаване. Обществото не може да действа, ако не всеки работи за тази цел, и в заключение, вие знаете, че декларацията на Роберт Шуман беше проект за мир, който успя. Искам да кажем, че трябва солидарност, отговорност, ентусиазъм, убеденост за един проект за растеж и работни места в бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Дол. Сега господин Свобода от името на социалистите и демократите за 6 минути. Благодаря, господин председателю. Вие споменахте, че предизвикателствата са се променили, обаче е, има и някои разочарования. Те са свързани не на последно място с резултатите от изборите в Гърция, но и хората в Гърция са разочаровани от Европа. За това те се обявяват срещу това, че има социална несправедливост. Те очакват сигнали за това, че има надежда. Социал. Това представлява европейската солидарност. В този момент аз искам да поздравя Франсуа Оланд за неговия успех. Надявам се, че нашите връзки ще продължат. Мартин Волф, социал-демократ, написа днес в Financial Times, само европейски лидер има възможност да се опита да изведе Европа от кризата. Европа ще а, оцелее само ако се справи с тази криза. В Европа не се говори само немски, френски, а и социал-демократски. Нито това е езика, който се говори в румъни, в други страни. Деня на Европа ни а, напомни колко опустошен беше нашия континент а, от а, войните. И как хората са се обединили, за да създадат мир в Европа. Този проект заслужава въодушевление. Но трябва да се случи нещо повече между хората. Трябва да защитаваме и застрашения социален мир. Е, социалният мир и това, че е заплашен, е в ущърп на най-социално слабите, които не се чувстват защитени. Ние виждаме, че все повече антиевропейски партии и екстремистски партии се радват на все повече одобрение. Като социал-демократи много от нас не искат да има война между поколенията, между местните и иммигрантите. Ние искаме социалния мир да бъде запазен в Европа. Моята политическа партия винаги е повтаряла, че иска да се следва политика за консолидиране на бюджета, но се показва нещо друго. Важни инвести... инвестиции се ам, зачеркват. Обема на инвестициите е намалял драстично през а, последните години. И комисията иска да има допълнителни съкръщения на бюджета, вместо да има инвестиции, които да стимулират растежа бавно започва да се променя мисленето. И е, нямаме нужда от успокоителни, нямаме нужда от одобрително е, поклашена глава, имаме нужда от нови инвестиции, имаме нужда от златни правила, свързани с стимулиране на растежа и заетостта, имаме нужда от бюджетна дисциплина, от е, инвестиции в растеж и заетост. Нямаме нужда от златни правила, които да потвърждават солидарната политика. Господин председателю, и вие споменахте а, е, това, че трябва да има работни места за младите хора. Ам, много високо е нивото на безработица след младите хора. Ето защо моята политическа група изисква да има гаранции за младите хора, това, че те да получат добро образование и добро работно място. Социална Европа трябва да включи всички хора, които живеят а, в Европа, включително и тези, които са иммигрирали в а, страната. Има и такива, които са родени, са второ поколение иммигранти в Европа и те се чувстват като чуженци все още. Не трябва да разглеждаме отделните страни по-отделно. Трябва да обединим всички хора заедно и да ги включим в взимането на решението. Не искаме да има разграничаване, изолиране, искаме да има откритост и обединяване. Марин е, Люпен и други партии от Гърция, които са неофашисти, искаме да кажем, че е, Европа е един дом за всички и всички трябва да се чувства в Европа като у дома си. Уважаеми колеги, по време на дискусията днес с млади хора, които бяхме поканили тук, обсъждаме с тях, че а, кризата не е наказание от Бога. Това е нещо, което ние сами сме си причинили. Ето защо ние трябва сами да намерим решения как да се справим с кризата. Трябва да сме е, обединени да се борим срещу разрушителните сили в Европа. Трябва заедно да се погрижим за това социалния мир в Европа да бъде запазен. Трябва да, да защитаваме Европа, да я направим по-силна. това е нашата обща Европа, за която и вие говорихте, господин председателю. Това е ем, Европа, в която ние искаме да живеем. Благодаря, господин Свобода. Сега от името на либералите и демократи, господин Ферховщад. Е, господин председател, уважаеми колеги, както господин Свобода, е, искам да перефразирам новия новоизбрания президент на Франция, който спечели изборите. Той каза, че промените настъпват сега. Всъщност Европа се променя и Европа се нуждае незабавно от промяна. Предвид на сложността, в която се намираме покрай, поради кризата, трябва да го признаем. Може да се говори много за миналото, но трябва да признаем, че Днес Европа е на път да бъде маргинализирана в света и тя е изправена пред забавене на растежа и новаторството, точно обратното на невероятният устрем за наваксване на бързо развиващите се економики. В този момент Европа изпитва застаряване на населението в един свят, който се подмладява непрекъснато и който скоро ще стигне 10 милиарда души. Европа е разединена в един свят, който все повече се обединява от големите политически и економически империи. Уважаеми колеги, противно на това, което се твърди, тази криза, която преживяваме днес в Европа, не е криза на световната економика, това не е крем, криза на световните финанси. Това, което преживяваме днес е една истинска европейска криза и по-точно една криза на европейската, европейските държави. Европа, трябва да признаем на 9 май, че Европа е без хоризонти, без амбиция, без а, надежда. Тя не може да намери решение, което да е трайно този 9 май, вместо да го използваме да се поздравяваме едни други, да го използваме, за да си дадем сметка за невъзможността да отговорим на тази криза. Трябва да имаме предвид, че е необходимо да направим голям скок напред на една голяма федерална стъпка в Европа. Европа а, ще бъде федерална или няма да а, просъществува. Трябва да спрем да се плашим от използването на думата федерална, когато говорим за бъдещето на Европа. Това е федерално решение, което се налага. Това е решение, което ще доведе до истинско економическо управление, от което се нуждаем, истински демократичен контрол, който липсва в момента, истински европейски трезор, истински федерален бюджет е, на Европа, защо не и по-късно един ден да имаме една истинска европейска армия. Ние нямаме друг избор. Европейският федерализъм е единственият начин да се интегрираме в глобализацията, единственият начин да преговаряме като равни, единственият начин да запазим нашата економическа и политическа роля. Това е единствения начин да защитим нашият социален модел в Европа. Аз също вярвам, господин председател, че днес, 9 май, е моментът да обърнем страницата, страницата на иллюзиите, на онези, които вярват, че само строгите економики ще доведат до изход от кризата, и иллюзията на онези също, които считат, че растежа ще настъпи без да се стабилизират публичните финанси. През последните години беше погрешно да се противопоставят тези два пътя. Не може да се избира между дисциплината и солидарността, между економиите и, и по-конкретно. Фискалният пакт той не трябва да се променя. Само, че растежа трябва да се добави към фискалния пакт. И капитала на ЕЦБ трябва да се увеличи. Всички налични европейски средства трябва да бъдат използвани. И накрая проектните облигации. Колко време говорим вече за тях? Кога те ще се появят на бял ден? Освен това, трябва да има мютуализация на, на погасителния фонд. Трябва да има облигации и фондове, които да работят за инвестициите, за растежа в Европа. Заключението, колеги, е следното. И на 9 май трябва да кажем следното. Ако искаме да оцелеем, трябва да има федерализъм, европейски федерализъм. Федерализма не е нещо, от което да се плашим. То е бъдещето на нашия континент и бъдещето започва днес на 9 май. Благодаря. Благодаря от името на е, Зелените и Европейски свободен алианс господин Кон Бендит. Господин председател, уважаем колеги, благодаря ги може би можем да продължим същата посока, защото вярвам, че по същество, когато говорим за 9 май, говорим за Европа, за всичко, което сме постигнали и трябва също да говорим и за това, което ни е необходимо, за да успеем, за да, бъдеш, за да имаме едно бъдеще за европейските граждани. Не бива леко да гледаме на това, което се случва днес по време на изборите, тъй като има демократичен дефицит в Европа той трябва да бъде посрещнат. Ако искаме федерална Европа, тя трябва да е демократична, да е в състояние да отговори на проблемите, на безпокойствата на гражданите. Когато виждам какви са резултатите от изборите в Гърция и че единственото решение на Централната банка е да каже няма альтернатива на това, което беше решено, аз искам да кажа на Централната банка внимавайте, внимавайте. Припомнете се европейската история, припомнете се историята на Германия, припомнете се Версайския договор, когато казваме на хората, че няма решение, че няма друго решение, хората намират такова решение и понякога те водят до ужасяващи неща. Ние имаме отговорност да припомним историята. Когато някой казва, че в демокрациите няма альтернатива, той се бър... той бърка. Демокрацията означава непрекъснато търсене на альтернативи, иначе няма никакъв смисъл от това да се прави политика. Искам да кажа нещо простичко. Ако искаме Гърция да гласува два, три, четири пъти и падне на коледней и се извини на Европа и започне да прави каквото искаме, е необходимо сега да отворим меморандума, да го обсъдим, да предложим нещо на гръцкия народ. Извинете. Защото ако ние им предложим нищо, следващите избори ще доведат до същия резултат. Да отворим меморандума не означава, че не трябва да се правят структурни реформи. Това просто означава, че трябва да направим така, че гръцкият народ да може да следва ритъма на реформите, да не бъде задушен, да не бъде доведен до бедност и глад. Ако не можем да дадем отговор, те ще дадат отговор ултрафашистски, ултрарекционерски, ултранацистски, много ултра. И това ще бъде срещу нас. На следващо място френските граждани гласуваха. Аз а, а, бях на страната на този, който печели, но това, което не разбирам и което не се разбира от другите европейци, че не можем да кажем на френския народ, че трябва да гласуват след напрегнати избори и да не ги не се вслушаме в, в тях, независимо дали става дума за а, Оланта или за а, Саркози, иначе няма да има смисъл да се правят усилия за а, промяна. Има мнозинство, то не е голямо, ще бъде трудно. Необходимо е да се извършат промени. Цяла Европа трябва да се запита как да стане тази провяра. Ако господин Монти виждаме какво прави в Италия, какво става на общинските избори там, трябва да се замисли какво става там. Също в Испания, т.е. са необходими и там промени. Очевидно е, че днес не става дума да се повтаря едно и също, за стабилност, за растеж и прочие, и прочие. Необходимо е да се даде надежда на европейските народи и това не може да дойде от националните бюджети. Това означава, че ние, европейците, трябва да вземем в ръцете си надеждата на европейците. А надеждата какво означава? Европейски надежд, собствен, европейски бюджет, собствени ресурси. възможност Европейската инвестиционна банка да предложи барка, банка да предложи проект за нов зелен проект. Ако е необходимо, банката да допринесе за стабилизиране на економиката ако не стабилизираме европейската економика, ако спрем и кажем не, не, не, няма да стане, всичко върви добре, економиката, неолибералната ребело, економика ще се обърне срещу нас. Ако не променим ритъма на економиката, ние всички ще бъдем притиснати до стената. Искам да кажа още нещо. Казват, че има опасност за економиката, но има и още една опасност. Опасност а, за демокрацията. Ако хората вече не вярват, че могат а, да управляват живота си, нужните промени, тогава историята показва, че хората не искат революция, а, но че те ще предприемат някакви мерки, които могат да бъдат и грешни. Днес има възможност да се балансира европейската политика, европейския бюджет, Европа да бъдат в центъра на нужните преобразования, за да могат европейците да кажат да, прави сте. Трябваха 60 години за изграждането на Европа, трябва да запазим това, бъдещето ни принадлежи, иначе ако не ни принадлежи на нас, ще принадлежи на пазарите. Благодаря. Благодаря, господин Комбендит. От името на европейските консерватори, господин Кел... Мартин Келанан. Благодаря, господин председател. Шуман, Моне и Спинели живяха в много различна Европа. В тази Европа доверието беше разядано от две световни войни. В нея предизвикателството беше да сложим храна на масата. А световното предизвикателство беше измерено с една стена през Берлин. Създаде се европейски социален модел, обща селско-стопанска политика и така нататък. В тези години, години тези политики постигнаха част от целите. Това беше свят, в който хората бяха разделени от желязната завеса. Но мина доста време от тази декларация на Шуман преди 62 години. За съжаление обаче, много от решенията на 20 век вече не работят. Те са част от проблема на 21 век. Европейския съюз не само, че губи своята уместност в останалия свят, но и в съзнанието на много от нашите хора. И аз имам своето обяснение. Хората не вярват в ЕС, защото ЕС не вярва на хората. Демокрацията, управлението на народа е най-големия експорт на Гърция в историята и тя е поставена под заплаха. Фискалният пакт, тройката безкрайното фискално законодателство пречат на нашите избиратели да определят своята собствена съдба. А хората не могат просто да бъдат приемани за даденост. Ако го правим, те ще се превърнат в една грозна альтернатива. Комунисти и неонацисти, които искат да поставят противопехотни мини на гръцката граница, те сега са част от гръцкия парламент. Госпожа Люпен пък получи една пета от гласовете във Франция. Каква е ответната реакция на комисията? Казват ни, че имаме нужда от повече Европа. За мен нищо не обобщава по-добре погрешността на европейската реакция. Така че изказването, което чухме сега за деня на Робер Шуман, подкрепя онова, което току-що очертах. Имаме нужда от по-голяма економическа свобода за индивидите. Ако трябва да цитирам Рейган в английския, най- плашещите думи са аз съм от Европейския съюз и съм тук да помогна. Когато националните правителства действаха сами, те видяха, че населението благоденства. Европейския съюз се опитва да се превърне в едно общо правителство за всички. Изборите в неделя доведоха до твърдение, че има политици, които сега са за растежа, а не за затягането на коланите. Това е глупост. Битката продължава. Устойчивия растеж има нужда от производство и от продажба на стоки и услуги. Ако Европейския съюз заема още повече пари, във време, в което държавният дълг се разраства неимоверно, това не може да доведе до растеж. Това ще бъде една стъпка по-близо до националния банкрут. Моята група е готова да даде альтернативна визия за бъдещето на Съюза възоснова на свободата, националната демокрация и растеж възоснова на предприемачеството. Свободната търговия е най-добрият начин да се насърчават нашите продукти и ценности в целия свят. Бюджета на Европейския съюз трябва да бъде по-малък, по-концентриран, да бъде ориентиран към приоритетите на 21 век като научната дейност. Смятаме, че единия пазар трябва да бъде перлата в короната на Европейския съюз и да се основава на конкуренция, а не на бюрокрация и хармонизация. Преди 7 години в тази зала, след като французите и холандците отхвърляха Европейската конституция. Един избирателен регион в Великобритания, този на Стивън Хюс и на мен самия, каза на политиците, че хората казват своето мнение. Слушат ли политиците обаче? Сега Тромпетите свирят още по-силно от 2005 година и трябва да се запитаме, чуваме ли какво не казват хората? Защото Европейския съюз е изпълнен изправен пред ясен избор. Можем да имаме 10 годишни економически планове, да имаме все повече законодателство или да намалим бюрокрацията, да примахнем времето за бизнеса. Можем да продължим да вярваме, че знаем кое е най-добро или да се осланяме на хората. Можем да говорим за все по-федерален съюз или да се осланяме на съюз, който се занимава с по-малко неща, но ги прави по-добре можем да вярваме на хората или на едно малко правителство в Брюксел. Времето изтича. Ако не променим нашата посока, Европа ще изостава, а света ще продължава да се върти и ние ще обвиняваме само себе си. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря. Сега господин Фараж за две минути и половина. Честит ден на Робер Шуман или ден на Европа, макар че няма кой знае какви празненства. Основните фанфари, които чухме, са свързани с опита на господин Шулц да говори английски. Той не е единствен. Всъщност, ние вярваме ли в самите себе си? Ние празнуваме погрешния ден. Трябва да празнуваме не 9, а 8 май, деня на победата. Трябва да празнуваме последния ден, когато немците се опитаха да разрушат а, своя континент и половината от континента получи своята демокрация. На 9 май празнуваме още един опит да се разруши демокрацията в Европа. Не се съмнявам и за минута, че Жан Моне имаше добри намерения. Той смяташе, че ако се премахнат националните държави, няма да има друга война. За съжаление, той не успя да предвиди е, онова, което се случи в Югославия. Както комунизма, всичко се провали и европейският Титаник се сблъска с айсберга. Това е Европейски съюз на масови провали, на липса на растеж, на безработица. Това е Европейски съюз, който е в затвора на еврото. И това евро създава сериозни проблеми. Имаме на лице възможност за революции дори в някои страни, ако не за бунтове, хора изведени на улицата от масовото отчаяние. Но има възможности, има нещо добро. Сега започна демократичния бунт. Той започна в Финландия, където истинските финландци получиха голям процент от гласовете виждаме, че има нови политически движения в различни страни. И те се справят доста добре. Онова, което видяхме в Гърция обаче миналата седмица, прилича на изборите в Германия от 1932 година. Центристските партии пропаднаха и се появиха крайни партии. Това може да доведе до зараждането на националния социализъм в Европа. Ние сме на грешен път. Трябва да разбием еврозоната, трябва да освободим средиземноморските държави. Аз искам Европа, но Европа, която да се основава на търговия, на сътрудничество, на разговор около кръглата маса, на разговори свързани с околната среда. Например, всичко можем да постигнем, но не можем зад този флаг. Аз не се прекланям пред този флаг и не се прекланям пред всички в Европа. Благодаря на колегата Фараж. Господин Лиарик за 3 минути. Господин председател, позволете ми най-напред да благодаря на парламента, на председателя на парламента за почитане памета на колегата Порташ тази сутрин. Реалностите за хората не са такива, каквито се описват. Ако европейските политици не се преориентират, има сериозен риск от вътрешно разпаряне дене на Европейския съюз. Наложените строги економии върху хората, мълцинствата, които приватизират, не е справедливо и освен това е неефикасно. Трябва да си извлечем полки и то бързо. Трябва да отчетем това, което се случи през последните дни. Има отхвърляне на мерките за строги мерки в Румъния, в Холандия, в Испания, в Германия, в Гърция. Навсякъде има отхвърляне. Трябва да зачитаме вота на гръцкия народ, да се откажем от меморандума на тройката. Не можем да приемем предложения пакт за строги мерки от Саркози и Меркел, защото това противоречи на договора. Трябва да се потърси друг път. Трябва да намерим нов пакт за економическо, социално развитие с специален фонд, с нова роля на ЕЦБ, която да осигурява средства за подобряване на платежоспособността, за гарантиране на заетостта, за нова, иновации, за научни изследвания, за е, екологичното развитие на Европа. Европейската инвестиционна банка, чието капитал трябва да бъде увеличен, трябва да се намери ново използване на структурните фондове, да се наложи данък върху финансовите операции това ще бъдат средства за раз, развитие и за се оказва помощ от ЕЦБ а, за държавите, не за банките. Трябва да се гарантира минималният заплата, трябва да се борим срещу бедността. Необходимо е мемора... мораториум върху отминалия дълг и ЕЦБ да предлага директно заеми на държавите при 1% лихва. Използването на 1000 милиарда а, евро, които бяха предоставени от ЕЦБ на, на банките. Трябва да се предприемат други мерки. Всички национални парламенти, Европейски Европейския економически и социален съвет, синдикатите трябва да участват в намирането на ново решение на дълга в Европа. Благодаря. Сега колегата Соса Вагнер за една минута. Вивимош una gran polémica. Уважаеми колеги, преживяваме в момента един голям спор, един голям дебат. Растеж или затягане на коланите. Така говорите за растежа, сякаш той е измислен преди 2-3 дни. Пакта за растеж и стабилност съществува от 1997 година, обаче. Има голям брой научни институти и организации в целия ЕС, които работят за това да се помисли как да има растеж и как Европа да остане стабилна. Защо трябва винаги да смятаме, че трябва да сведем глава? Аз мисля, че ние сме достатъчно достойни и трябва да сме горди. Благодаря. Благодаря, господин а, Вагнер. И така приключваме с тази дискусия. Преминаваме